Dear colleagues, uh, good afternoon. Скъпи колеги, добър ден. За... Продължаваме с точка 10. Uh, е, обмен на, на мнение с префект Морконе от Италианското министерство на вътрешните работи, господин Филори, господин Винсен Пике и също така представител на естонското председателство, господин Март Хитан. Е, скъпи колеги, Координаторите решиха на тяхното заседание през септември да поканат представители на Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност е, да обсъдиме проблемите свързани с е, финансирането на миграцията и дейностите в Либия. Говорейки за Либия, ще говорим за горещите точки. И след това ще дадем думите, думата на колегите. Тази тема е от голямо значение за колегите. Ще ви помоля да бъдете кратък, защото наистина ще има много въпроси. И така имам удоволствието да дам думата на префекта Мурконе. Срещали сме се и преди това. Давам ви думата. Благодаря, Благодаря, господин председател. И рапорто кон Африка, в particolare. И за това, че ми дават думата. Отношенията с Африка и по-специално с Либия са на първо място в дневния ред в Италия в момента. След създаването на доверителния фонд за Африка и специалното заседание, което бе свикано за това, държавите членки бяха приканени да допринесат за този фонд. Все имаме След това бяха проведено едно заседание в Париж с комисаря Аврамополис. През марта беше организиран форум в Рим. След това създадахме така наречената контактна група, която имаше за цел да събере представители на Европейския комитет и на африканските страни, за да могат да обменят мнения. Имаше так, съвпадение на мненията по много въпроси. Няколко месеца по- по-късно организирахме е, форум е, в Тунис, а няколко месеца по-късно в Берн е, дойдоха и представители на Чад, Нигер, Нигерия и и създадахме работна група, която създава оператив, работи по оперативните действия за борба срещу трафика с хора а, и а, защита на а, мигрантите. Нашата дейност ще бъде насочена към три а, пункта, към три действия създаване на критерии и норми за приемане на, граждан, на мигрантите, спасяване на животи в а, море и на суша. Също така да помогнем на, на страните, които са а, съседни на Либия, да управляват миграционните потоци. Заедно с Европейската комисия за... създадахме един многоцелеви проект чиято първа фаза е 2017-2020 година с цел създаване на оперативни центрове, които ще координират действията свързани с спасяване по море, ще е, е, ще подсигуряват сигурността и координацията между различните администрации, и различните звена, администрацията и бреговата охрана и след това със създаване на Център за морски изследвания – и а, прилагане на пилотен проект и неговото осъществяване за охрана на на границите на Либия. Това е първият а, първият етап от 2020 до 2026 година ще разгърнем действието на оперативните центрове. 185 милиона са предназначени за осъществяването на тази програма. Като средствата идват от е, Европейския съюз, но също така от е, италианска страна. Е, шест крайбрежни катера на е, е, от е, италианската брегова отхрана бяха предоставени на либийските власти, като ще им бъдат предоставени още три катера до края на годината. Организираме обучение на съответният персонал който да може да работи с в сътрудничество, в тясно сътрудничество с другите звена, включително и с звената за спасяване по, по море. Необходимо е също така да подпомогнем развитието на общностите, които живеят по бреговете и които се, се намират по пътя на миграцията е от голямо значение. Подпомагаме тези общности чрез предоставяне на храна, развиване на дейност. И с раз, развиваме с тях разли, различни дейности. Европейската комисия и държавите членки трябва да участват и да подпомагат а, различните общини, които са по, по пътя на миграцията, да, раз, да развиват и, при, и, при, и приложат а, своите е, проекти. Става дума за развиване на економическа дейност, която да бъде да, е, противовес на е, дейностите на трафикантите, да се е, създадат е, възможности за създаване на инфраструктури. По, по този начин ще могат е, да да се увеличи економическият растеж и развитие на тези общности и ще се намали най-вероятно миграционния поток към Европа. Ще трябва да работиме обаче с, в тясно сътрудничество с Върховния комисарият на за бежанците. Ние искаме да се бориме с, да се пребориме с трафика на хора, с е, трафикантите, но най-вече да помогнеме на а, е, мигрантите, които са блокирани в е, Либия, страна, която никога не е ратифицирала Женевската конвенция. Целта е да могат да се създадат условия за е, прилично, за приличен, достоен престой на място и да се подготвят условия за доброволно завръщане на мигрантите. като работиме за това са в сътрудни, сътрудничество с Върховния комисариат и Международната организация по миграцията. Представители на Върховния секретариат посетиха 28 от 29 общини, и, кои, които са по пътя на миграцията, успяха да направ... да идентифицираха проблемите, включително и а, лицата, които са в уязвимо положение. Междуна... Международното сътрудничество и а, нашите а, организации трябва да подкрепят дейностите на неправителствените ур, организации които действат на място в Либия. Неодавна в Берна имаше форум, на който подписахме меморандум с много от тях. Нашият форум е, свърши работа и на медиатор между различните либийски власти. Комисията заедно с нас организирахме форум на 15 страни, образувайки консорциум за извършване на най-различни действия. Същевременно Върховният комисариат организира обучение на лица, които ще работят в отрядите на бреговата охрана и граничната охрана в Либия. Също така се предоставя обучение, свързано с спасяването по море, основните фундаменталните права на човека. Също така Организираме курсове за спешна медицинска помощ и провеждаме посещения в различните центрове за задържане с цел идентифициране на уязвимите лица ще има втора програма, която ще се а, осъществява от следващата година нататък с цел доброволно завръщане на е, някои лица. Една първа група от уязвими лица, жени и деца, беше, бяха идентифицирани, изведени от е, центровете за задържане в очакване да бъдат е, прияти от страна, която ще предложи тяхното преселване. Италия И прави всичко възможно и се възползва от своят престиж в този регион, за да осигурява възможност на различните организации да извършват дейности в Либия. Също така настояваме пред Обединените нации да, да, бъде, да бъдат отпуснати допълнителни средства на Върховния комисарят, който работи на место. През последните 9 месеца и заедно с Върховния комисарят организирахме и специализирани курсове за а, представители на работещи на брегова, на, в бреговата охрана на а, в Либия, като целта беше да бъдат обучени за начина по който могат да, да, да приемат а, мигранти и да окажат първа спешна медицинска помощ. А, на, и съответните административни процедури. Благодаря ви. Няколко колеги искат да вземат думата, така че ще помоля на следващите оратори да бъдат също кратки. И продължаваме с е, Джон Кристоф Филори, който е ръководител на е, единицата Магреб, е, отдел Магреб към генерална дирекция НИР. Дами и господа, добър ден. Не искам да ви засипвам с цифри. но искам да все пак да представя дейностите осъществени е, по силата на финансирането от доверителния фонд за Африка и по-специално за Северна Африка. 162 милиона евро са средствата за програмите в осъществявани в Либия. Три четвърти от тези средства са предназначени за закрила на мигрантите и за социалното и економическо развитие на местните общности, които работят с тях. Е, една четвърт от Средствата са предназначени за обучение и укомплектоване на е, отрядите на гранична и брегова охрана на Либия с цел по-добро и по-хуманно третиране на мигрантите. Е, Работиме в тясно сътрудничество с Международната организация по миграция, УНИЦЕФ, е, Върховният комисарят на беженците, UNDP и Герит 7. Основната ни, ни дейност е насочена към помощ на мигрантите в момента, в който е, пристигнат на бреговете и стъпат на земята, медицинска, спешна медицинска помощ, хуманитарна помощ и също така помощ на мигрантите, които са в момента задържани в Либия. Целта не е да подкрепяме и да развиваме тези центрове за задържане, напротив, да помогнем на тези, които по някакъв начин са се оказали там. Сред дейностите ни и, е и хуманитарно рапатриране на мигранти и над 10 над 10-10 хиляди души са могли да се върнат в страните си благодарение на нашата подкрепа, като целта е 15 000 души да се върнат по родните си места с помощта на средства от фидосярния фонд, от доверителния фонд. Целта е също така е да помогнем на местните власти, които изнемогват като целта е да осигуриме повече економически и социални условия за младите хора, за да ги отклоним от една страна от незаконна миграция и друга страна от това да се присъединят към радикални движения. Целта ни е също така да, под, да подсигуриме храна, питейна вода, енергия, както на на местните жители, така и на мигрантите. Тези дейности ще продължат и ако разбира се разполагаме с необходимите средства, с, а, и с помощта на Италия ще продължиме да помагаме на местните общности, общини и а, на мигрантите също така ще, ще подпомагаме отрядите на бреговата охрана за набиране на повече професионални умения. Все още Средиземно море е, е, е лобно, лобното място на мигрантите. Над 10 000 души са, е, са загинали през последните е, месеца и това, са само, и това е само по официални данни и без да можеме също така да прибавиме към тях бройката на загиналите в е, пустинята. Така че необходимо е да, пре, да предотвратиме заминаването с лодки, но това дори не може да бъдат, това не може да бъде наречено лодка, това са просто едни е, салове, които са много опасни. Ще продължиме всички тези дейности през 2018 година. Е, след създаването на оперативен център за спас... спасителни операции по море. Това са с няколко думи и дейностите, които смятаме да развиваме до година. Бях много кратък, господин председател, и с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви, тъй като ще имаме и въпроси и се надявам да стане време за ползотворна на дискусия. Благодаря ви. А сега от името на е, Европейската служба за външна дейност давам думата на е, Вансан Пике. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на Европейския е, парламент. Няколко думи и от името на СВД. Основното послание е, че върховният представител отделя възможно най-голямо внимание на проблемите, свързани с миграцията в Либия. За мен това е абсолютен приоритет, който се отразява чрез действия в, в различни области. На първо място в, се отразява в диалогът с събеседниците в Либия, разбира се, но има и други въпроси, свързани с миграцията и призивите, които отправя към либийските власти и към другите присъстващи на място, за да се гарантира хуманно отношение към незаконните мигранти и бежанците и също така за да се гарантира сътрудничеството с Европейския съюз и държавите на Европейския съюз и в частност, разбира се, Италия. И този нейн призив неизбежно фигурира в дневния ти ред, във всичките разговори с високопоставени либийски ръководители и на съседните държави. Особено на юг от Либия. Там също има много съществено партньорство. Това е на първо място. На второ място в СВД, заедно с колегите ни от ГД ние в Европейската комисия се придържаме към един цялостен подход към въпроса за незаконната миграция и беженците в Либия. Подходът обхваща усилия за изграждане на капацитетът и обучение на либийските органи, включва също така и засилване на управлението на границите, както на сухопътните, така и на морските. На трето място специална подкрепа за уязвимите мигранти в Либия, включително и в центровете за настаняване. И не на последно място сътрудничество с международни организации и е, по-конкретно с Международната организация по миграцията за връщане на е, мигранти, които са се озвали блокирани в Либия в страните им по происход. Европейския съюз организ... е отделил достатъчно достатъчно средства в това отношение особено на Италия, но и на другите държави, че които са допринесли с финансиране към доверителния фонд, както и държавите членки, които са част от а, дейностите в рамките на политиката за сигурност и отбрана в Европейския съюз. А това също са много важни инструменти. Ще ви ги припомня. Става въпрос за Еонафорд, военноморска операция София, къде, като доведе до спасяването на 42 000 души към момента в водите северно от Либия. На второ място програмата за помагане в на управлението на границите, въпреки трудности, с които се сблъсква предвид нестабилността в Либия. Програмата започва, извинете, тази мисия започва да разработва истинска програма за обучение и изграждане на капацитет сред либийските власти. Държа да отбележа, че в рамките на тези обучения аспектът, измерението, защитане на правата на човека и на хуманитарно, международното хуманитарно право е много важен елемент всъщност това е ключовият елемент в обучението, което ни предоставяме. Наскоро бяха разпространени кадри заснети от CNN за пазарите на роби в Либия, което с пълноправо предизвика възмущение и осъждане от всички страни, включително и от страна на Европейския съюз. Върховният представител от външната политика много ясно изказа своето мнение по въпроса. В изявлението си по време на конференция високо равниш, посветена на Африканската седмица тук в Европейският парламент. Разговарях също така и с председателят на Африканския съюз, президентът Конде, както и с председателят на Африканската комисия господин Мусафаки. Те излязоха и с съвместно, съвместна декларация. Те също така и в постоянен диалог с господин Питер Свинг, генералният директор на Международната мигра... организация по миграцията. С цел да се види какво друго може да се направи заедно с а, а, Международната организация по миграцията, за да се облегчи страданието на мигрантите блокирани в Либия. Вероятно по отношение на реакцията на либийска страна, може би е добре да се отбележи, че за първ път либийските власти излязоха с много ясно изявление в което и ясно поемат поне част от отговорността за справянето с а, проблема с незаконните мигранти и зачитането на правата на човека, на мигрантите, които се намират на територията на страната. И изказвам други думи, свидетели сме на промяна в отношението на ливийските власти. Ние ще използваме а, тази тенденция с цел а, създаване на по-ефикасно сътрудничество. Друг положителен елемент е факта, че миналата седмица в Триполи за първ път либийските власти създадоха работна група за миграцията с участници на ООН, на Съединените щати и на Европейския съюз. Друг елемент, който се служава да отбележим е, е реакцията на африканските държави на същото положение. Доста от тях се изказаха силно критично за начин по който либийските власти не успяват да гарантират хуманно отношение към мигрантите, намиращи се на тяхна територия. Либия либийските власти чуха тези критики И всъщност ние възнамеряваме да използваме срещата на върха между Европейския съюз и Африканския съюз, която се провежда днес и утре в Абиджан. Като възможност да се засили сътрудничеството между нас и африканските държави, държави по происход, както и с Либия особено важна цел, която сме си поставили е да увеличим броя на мигрантите, които са върнати обратно в страници по происход на доброволни начала. И накрая би следвало да останем бдителни, въпреки постигнатото и факта, че имаме цели сътрудничество, не бива да пренебрегваме факта, че Либия продължава да е много нестабилна държава, държава, която не разполага с нужните правителствени институции, които биха дали възможността на властите да се справят с положението по ефикасен начин. И оттам следва, че възможностите ни да си сътрудничим с либийските власти са доста ограничени. Работим по въпроса, опитваме се да увеличим тази възможност, но това, разбира се, няма как да се случи от днес за утре. Това е последното, което исках да кажа. Разбира се, трябва да се занимавам с проблемите, свързани с а, незаконната миграция, но не бива да забравяме също така, че единственото възможно наистина трайно решение на проблемите с управлението на незаконната миграция и нехуманното отношение към а, мигрантите и беженците е да се стабилизира Ли, стра, Либия и да се гарантира мир и сигурност в страната. Благодаря ви. Ясно ви благодаря и накрая ще чуем и гледната точка на естонското председателство, представено от господин Мерт Хитман. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на комисията ЛИБ, дами и господа. Много ви благодаря за поканата към председателството да вземе участие в днешното ви заседание. Ще бъде доста сбит в изказването си, тъй като тримата оратори вече представиха своята гледна точка за положението. Когато отново стана кризисно положението в Централното Средоморие през месец юни. Италия се оказа под огромен натиск и правителството реагира непрестанно. Ние пък променихме дневният ред за съвета ПВР, предвиден за Талин през юли и включихме това като точка първа, след което разработихме и планата за действие за средоземно море и в частност за централният американски маршрут, за да координираме усилията, които се полагат от италианска страна и от либийска страна за спасяване на живот в открито море. Последната такава среща беше преди три седмици. И също така редовно се използва срещата на високо равнище, за да се търсят по-добри решения. Министър, нашият министър на, на вътрешните работи също посети на два пъти Италия. Председателството и министърът, отговарящ за този ресор, създадоха и контактна група за Средиземноморието и, както каза и колегата от Италия, посетихме през юли Либия и Тунис. Тунис. Но, разбира се, за да постигнем успех с целите заложени в плана, ни е нужно и адекватно финансиране. И всички държави членка си дават сметка за това. Доверителният фонд за Африка и в частност частта му посветена на Северна Африка, като спомена и колегата от комисията, е сред основните политически приоритети вече от месеци насам. Обсъжда се както на света ПВР, съвета по общи въпроси, така и на последният европейски съвет. И като цяло има консенсус между държавите членки, че да се гарантира нужната подкрепа за Либия и нейните съседи за справяне с потоците на законна миграция, налице са нужните финансови средства, сега вече трябва да се гарантира, че те ще бъдат устойчиви в дългосрочен план. И след приоритетите за държавите членки е подобряване на условията на живот на хората в различните центрове, както и социално-економическото развитие на общините, които са приели тези мигранти. на Европейския съвет на 19 и 20 октомври призовахме държавите членки да намерят нужните средства за доверителният фонд. и председателството гарантира, че темата се обсъди на заседанието на Корапер и на съвета по общи въпроси. беше включен и в дневния ред на колегите ни от последното председателство при срещите им с техните събеседници от и мисля, че на този степ може да сме доста оптимистично настроени и да започнем новата година с а, достатъчно средства, които са на разположение, за да се гарантира функционирането на частта на Двойтвения фонд за Африка, посветен на Северна Африка. Ще спра тук, господин председател. Трябва да ще отговоря на евентуалните ви въпроси. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще имате възможност за изказвания, но максимално в 3 минути разбирате, че въпросът е важен и много интерес има. Барбара Сипел. Ма io ringrazio gli oratori e devo dire che sono abbastanza colpita dal divario che... Наистина, много силно впечатление ми прави изненадан съм от различната е, реакция. Някои са е, доволни от резултатите, е, поканата да участва в по-голяма степен ООН. Това обаче някак си контрастира на изказването на Върховния комисар от преди няколко дни. Тя каза тогава, че който каза, извинете, че държавите членки на Европейския съюз не забравили нищо, за да намалят съданията на мигрантите. И сега виждаме е, материала от 20 ноември за продаването в робство на мигранти. Е, чуваме за такива неща и знаем за тях. Въпреки това обаче е, сключихме сървение с Либия. През декември 16 в доклад бе констатирано, че Либия не е безопасна страна 2017 година излезе този материал за продаването на мигранти като роби и различни асоциации твърдат същото. И тук се крие проблемът. Не става дума за медицинско или психологическа помощ за тези, които са задържани там, но преди всичко условията, в които те са задържани в Либия, е една страна, която е тотално извън всякакъв контрол политически. Втората ми бележка е, е насочена към Прифърт Морконе, е, перфекта, е, префекта Морконе, и е, отказите на, за влизане е, в, през последните няколко години. Това бе отречено от италианските. От италианските власти, от самия господин Морконе също, но аз имам е, документ. от Министерството на вътрешните работи на Италия темата на който е документ е броя на насилствените връщания на чужденци през последните няколко месеца. Подобен ни откази за влизане и е, връщания е, са факт е, сега господин Морконе, аз не повтарям глупостите, които е, твърдят е, от Amnesty International, но все пак е, препоръките на съвета на Европа, вие казвате, че не следвате такива глупости, но всъщност това са неща, които всички международни институции, много институции твърдят от милия декември. Значи в някакъв момент италианското правителство трябва да започне да търси изренцето истина за тези глупости. Сега е, зная, че ще има много изказвания, но може би е добре да отговорите накрая. Дори и на по-личните едни. Да, по е, Господин Морконе, е, добре сте дошли в тази комисия. Неодавна гласувахме за една революционна реформа по правилата, нормите от Даблин и успяхме да постигнем някакво споделяне на отговорност между здравите членки по отношение на приема. Но не ми, е, ми се струва, че усилията на, на парламента по някакъв начин е, рефлектират върху съвета или, или е, комисията те може би си мислят, че далеч от е, е, ума, далеч от сърцето, е, но спасяването на, на хора в Либия, знаете, петима, включително дете, загинаха при няколко дни. либийското правителство, подкрепено от европейските институции, спират е, операциите по е, издирване на Sea-Watch. И е, Sea-Watch според Sea-Watch либийските органи изхвърлят хора обратно в морето, гонят ги с катери и така нататък наистина всички усилия да се помогне на италианската крайбрежна охрана са отишли на вятъра. Това е направо престъпно. И говорим за е, наистина сериозни е, опасности за хората в е, Централното Средиземноморие. Това са да припомня нещо, което казаха е, от Света на Европа е, по едно от делата, когато ставаше дума за е, операция по издирване и спасяване. Тогава Света на Европа казаха, говорим за съвест, това, което става в Либия, заслужава телевизионно шоу единствен начин да се спре тази миграция е да се предоставят е, безопасни начини за е, идване в Европейския съюз за мигрантите. Нямат е, достъп до официални лагери. Гледайки данните, виждаме, че хиляди хора са безследно изчезнали, потънали са в либийските затвори. Дали Европейския съюз е заделил 10 милиона за доверителния фонд за Африка за граничен контрол. Не зная, но всъщност италианците поставят условия за отпускането и ползването на този фонд, които отразява техния интерес в Африка. 90% от средствата за този доверителен фонд идват от фонда за развитие, което не е, отговаря на член 38 от договора за е, примахване на бедността е, Министерствата, които е, е, се занимават с това, би трябвало да строят много по-внимателно как се изразходват на практика парите. Комисията отговори на въпрос е, по един много така мъгляв начин. Казват Италия и трета страна трябва да следят. Кои са тези трети страни? Да, времето напредва аз не ви спирам, но ще ви помоля наистина да се, да се е, вмествате в е, минути. Е, но разбира се, не говорете и твърде бързо, за да можете да бъдете превеждани. Само преди няколко е, седмици е, бе подписано споразумение между Европейския съюз, Италия и, и е, Либия. И това споразумение е Върховния комисар за правата на човека сметна за нечовешко. Е, той е, говори за съзнание, за произвол, затвор, без никакви безсрочен, за изтезания, за търговия с роби в Либия. Е, където хора се продават на търк. Е, преди няколко дни по е, държавната телевизия на Италия бе показано видео, което показваше моторна лодка либийска с граничен патрул, които избиват, които бият мигранти и хеликоптер на граничната охрана се опита да ги спре без, безуспешно. Може ли без е, разследване, без е, въобще е, някакви мерки срещу тези очевидни нарушения на правата на човека да продължава това? Правителството получава нашите пари, въобще не контролира това, което се случва на тази територия пряко или косвено. Там има е, паравоенни формирования, които е, милиции, които се е, установяват контакт с други, е, е цяла мрежа. Друг въпрос няма е, един единствен орган в Либия. Е, чуваме, че се работи по обучение на е, гранична охрана в Либия, но искам да знам кой точно бива обучаван и къде отиват парите. Коя морска територия, коя зона, коя част от либийското крайбрежие се, за коя част става дума. Е, ние водим война с е, трафикантите или с мигрантите? И каква е целта? Да се преборим с е, търговията с хора или да попречи на мигрантите да се предвижат? После центровете за задържане в Либия. Те получават ли пари от Италия и от Европейския съюз? Бих искал да чуя отговори на всички тези въпроси. Благодаря. Благодаря на колегите за отличните въпроси. Надявам се че имаме достатъчно време да получим отговор на всички тези въпроси. Сега Катерина Чиничи. Благодаря. Благодаря. Извинявам се, че не присъствах от самото начало, но мисля, че господин Морконе е разказал за това какво е направила Италия, за да получа, е, при, е, при, приема, приема на мигранти и условията за прием. Е, но трябва да се присъединя към колегите преди мен, говорили преди мен. Въпреки споразумението си с Либия, Италия не е, се е отказала от е, ангажимента си да гарантира подходящи условия за мигрантите в Либия. Знаем, че условията, знаем, че условията са лоши, особено е, по отношение на, на непълнолетни, които въобще не би трябвало да бъдат задържани. Е, е, това се случва само защото са мигранти. Но мисля, че е важно е, всички европейски институции да участват, е, както и се прави, но още много е, има, има още много какво да се направи, за да се гарантират едни прилични условия на място едни достойни условия. Върховният комисар с беженците трябва да посети тези лагери и да е, докладва за условията и то без бавене. Трябва да стане това. Трябва е, също да е, се проверява статута на беженците максимално е, бързо, особено на тези в по-слабите, в уязвимо положение. И вече мерките са по репатрирани и други. Много, много други неща могат да се направят и бяха избрани от колегите, които говориха преди мен. Но нещо, което споменавам, съм споменавал и друг път. Споменавала мисля, че не работим достатъчно за борба с трафикантите. Трябва да е, е работим по-опорито, защото е, ако е, трафик, трафика продължи по същия начин, както до сега, ние ще се изправим пред много по-голям проблем това не само е, подкопава правата на човека, но ще имаме проблеми като отделни страни. Няма да можем да се е, справим ние като Италия, бидейки на една от най-силно изложените е, на това е, явление страни, но и Европейския съюз като цяло, ако не сложи край на, на е, трафика с хора. Благодаря. Трябва да кажа, че преди се е, притеснявах, но и сега още по-тревожно, е, още по- вече се тревожа, след като изслушах нашите е, уважаеми гости. Тази комисия е специално, има специално отношение към правата на човека, международното право, е, функционирането на обществата. И от тук първия ми въпрос. Какви са приоритетите на Европейския съюз в Ливия? Е, въпросът е към външната служба и съвета. Е, целта е да се борим с е, незаконната миграция и нещо друго, защото ако това е приоритета ни в Либия, тогава това, което правим е абсолютно погрешно. Ние даже се явяваме част от проблема така че бих искала да се спрете малко повече на този въпрос. Друго. Интересно изслушване имахме тази сутрин. Някои от експертите казаха, че е, вчерашните трафиканти са днешните е, е, звена за борба с трафи, трафи, трафикантите, с трафика. Това е проблемът. Въпросът е кой проследява тези хора, кой ги финансира. Ние нямаме гаранция за това, кои са партньорите, с които работим. Е, сега либийските е, гранични е, служители действа така, че се мъчат да задържат хората в Либия. Хората бягат, те ги хващат и връщат в затворите. И ние е, всъщност, ако, ако подкрепяме такава брегова, такава е, гранична е, охрана, е, нещата са много съмнителни. Е, кой получава, всъщност, кой е реципиента на парите, които е, плащаме там. И третия ми въпрос е свързан с е, центровете за задържане. Това са си чиста проба за двори. Никой от тях не е приемлив. И защо ги финансираме? Аз е, просто не бих могла да обясня това на гласоподавателите. Абсолютно неприемливо е. Ние трябва да участваме в закриването на такива центрове, не да ги е, поддържаме. И накрая, връщанията. Когато е, казваме доброволно връщане, се получава е, в известен смисъл е, изкривяване на смисъла, е, защото е, доброволно връщане не е уместно в е, случая, с, е, за който говорим. Благодаря. Благодаря. Имам впечатлението, че положението на отношенията между е, Европейския съюз и, и е, Либия е, трябва малко по така адекватно да бъде, да бъде отразено от това, което чухме от колегите. Сега трябва да се припомни следния смисъл – на 6 ноември имаше един тежък сблъсък в Средиземно море. Е, либийските е, е, търгова охрана допусна смъртта на 6 души, включително дете. Една надуваема лодка с беженци потъна без да могат да, да бъде спасена. Всъщност е, един е, италиански хеликоптер и е, една френска лодка се опитаха да спасат тези хора, но въпреки всички извън всякакви правни правомощия, тези хора загинаха. Ако либийските бревоа охрана беше спажила международните си задължения, щеше да бъде предотвратена тази катастрофа е, ние градим връзки с тях, е, финансираме ги, е, оказваме материална подкрепа, така че Европейския съюз носи част от отговорността. И въпросът е как оценява този случай комисията и дали има намерение да проведе разследване за това. От тук изниква и въпроса, има ли някаква програма за обучение на либийската брегова охрана, по, по какви програми се обучавате? Има ли е, доклад за е, постигнатото. Е, либийските брегова охрана често нарушава международното право последни, последните месеци, така че трябва да, да следим дали те се спазват, международните норми се спазват на практика, не само на думи. Спешно, в спешен порядък комисията трябва да изработи своята стратегия за за Либия и след това на практика да я прилага, така че да се е, съобразяваме с правата на човека. Е. Благодаря е, за е, предоставената информация но има няколко неща, които ме озадачават. Мисля си за това, което казахте е, за приоритета, именно да бъде борбата с е, контрабандистите. Е, това е така. Но се питам какво може да се направи, когато човек се натъкне на е, случай на контрабанда. Е, къде е, отиват? Е, каква е посоката? Към Италия, значи ще преместите ли проблема там? ще прехвърлите проблема там. Идеята ви е, да се върнат мигрантите обратно в Либия или към Италия, какво ще правите с тях? много неяснота има тук. После говорите за е, намаляване на потока 30, 30, с 33% от Либия към Италия. Но ако погледнем Испания, например, е, забелязваме увеличаване отрояване на бройките от миналата година. Тоест, е, използва се различен маршрут. 500 е, хиляди мигранти е, просто са избрали друг път, друг маршрут. Първо споразумението с Турция, което не сработи, след това е, изчакаха и поискаха още пари, е, след което бройките към Гърция отново се увеличиха. Сега имаме проблема с Ливия. Какво е, каква е следващата стъпка? Сега с Марокко ли ще договаряме? Мисля, че е, човешкия реакция е да кажем не. Европа си свърши е, е, работата, е, направи каквото може и въпреки това смъртта в, в Средиземноморието продължава да умират хора. Трябва да кажем не. През последните дни чуваме много новини по тази тема. Е, много от нещата, за които чуваме, знаехме преди. Много е, гласоподаватели, е, мои избиратели, се обръщат към мен и ме питат какво става всъщност. Потресени сме. Наистина, ядосан съм от това, че днес няма, няма ясна процедура. Я, ядосваме, яд ме е на начина по който е Европейския съюз представя нещата, Европейската комисия представя нещата. Ако трябва да се борим с търговията с хора, това е изключително важно, защото ужасни неща се случват, тогава би трябвало да знаем, че ние не можем да водим борбата с търговията с хора чрез търговците на хора, с хора. Е, това води само до повече бесилие и безпомощност. Интересуваме е, интересуваме е, числа, колко, за колко е, души става дума, колко са е, задържани в Либия. Е, предполагам, че дори нямате ясни, е, ясна статистика, ясни данни за това. Госпожа Лозинг. Ja, vielen Dank. Ich muss auch sagen, И аз съм ужасена от това, което е, чух тук, но е, особено ме шокира това, което не бе казано. От една страна, е, и това, че е, ситуацията в Либия и либийски е, крайбрежни води се представя едностранно. Миналата седмица имах, се срещнах с представители от Лекари без граница и Sea-Watch, и те ми докладваха за няколко е, случаи, повече отколкото е, които споменаха преди, говорещите преди мен. Видях е, картини на това фото си, как брегова охрана застреля, стреля по надуваема род, лодка или я пробива с нож, в момента в който хората влизат в лодката, хората от Sea Watch са, са опитали да спасят тези хора, но служителите на бреговата охрана с брегово оръжие са, са въоръжени с оръжие са влезли в тези лодки и с насилие, с, с сила са попречили на хората, на, на, на Sea Watch да спасят хората, да ги извадят от водите. А аз е, видях е, е, кораба, не можах обаче да видя идентификацията, дали е на италианската охрана или на ливийската. Те, във всички случаи в снимката имаше, на снимката имаше кораби, които наблюдаваха без, и бездействаха. Това не, не е един изолиран случай. Хората от Лекари без граници ми казаха, че такива неща се случват ежедневно и е, не е възможно в такъв случай е, е, италианските и либийските е, органи да не, е, да, не, да не са наясно какво става. Защото всичко, което става там, става под очите, под носа на, на и, и, и се приема от е, официалните власти. Е, за това, когато говорим за е, хуманни, хуманитарни е, права на човека и така нататък, искам да попитам е, и като се говори за мерки по спасяване, за какви мерки става дума в крайна сметка? Е, какво прави Европейския съюз? Това, което каза колегата от Швеция. Е, е, Европейския съюз каза не на беженците и не е, е, на възможността да, да оцелеят в бягството си. От тук възниква и въпроса какъв е, има ли е, закон или кодекс или каквото щете програма, за, по която биват е, обучавани е, крайбрежната е, бреговата охрана е, в Либия? Е, и после говори се за устойчиво, устойчиво решение. Какво разбирате под устойчиво решение? това, че междувременно три пъти повече хора а, измират в пустинята, отколкото Средиземно море ли? Това ли е устойчивост? когато, а, кажа, когато а, стрелям по беженците в а, а, Средиземно море, а, за да бягат а, през а, пустинята хора от а, Нигер, а, а, а ние, а ние теглим все по-плътни и по-високи стени на пътя им. И това наричате хуманитарна. Това ли е хуманитарната представа за устойчива миграционна политика? Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Ще се опитам да не повтарям казаното от колегите. Ще питам две неща. Първото е свързано с средства. Дали в тези операции с Либия Либия предостава основните ресурси? Какъв е дела, който се финансира от Италия? и по какъв начин това се е, отразява на доверителния фонд. И имаме няколко споразумения, включително и това с Турция, което много критикуваме. Доста държави членки дават средства. А тук в случая Италия сама и понася бремето и на и включително финансовото бреме за тези операции. И второ, а какви са евентуалните решения? Предполагам, че работите с, госп... с министър Минити. Продължават потъпкания на човешки права, изтезания в Либия. Има ли някакво решение, за което е помислено? в Италия и няма ли да има на европейско равнище някакво разследване за случващото се в Либе? Лорензо Чезе. Intanto volevo rivolgere un ringraziamento a tutti i relatori, in particolar modo al prefetto Morcone e vorrei anche ringraziarlo come italiano. Vi dico anche che io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 за, защото другите за сега само приказват. Аз съм от опозицията. Аз съм от партия, която е в опозицията. Но въпреки всичко, как, какво се прави за стабилизирането на Либия? Защото нищо няма да се постигне, ако не стабилизираме Либия. Всичко друго ще си останат празни приказки. Какво е направено там на място? за да могат хората да живеят един нормален, достоен живот. В противен случай нищо няма да можем да направим. Няма да спрем хората. Не може една страна да спре миграцията в света. 52 милиона души са се преместили през последната година. Е, но е абсолютно неприемливо да се критикува Италия тук. Така че аз призовавам представителите на комисията и е, съвета да ни кажат какво възнамерявате да правите, за да намерите политическо решение. И накрая господин Студовски. Благодаря. А, да, да критикуват, критикува се Италия, но аз мисля, че наистина Италия а, постигна много успехи, така че ние трябва по-скоро да благодариме на Италия. Италианско, ако итали, италианското правителство не беше предприело действия, Европа щеше да се напълни с екстремисти. Така че, господин Марконе, как работите с неправителствените организации в Средиземно море? Бих искал Благодаря ви за отличната работа. Бих искал да благодаря на италианските институции. Окей, okay, окей, okay, my question. Да, може да продължите. Аз искам да питам, да задам въпрос за сътрудничеството с НПО в Средиземноморския регион какво е вашето сътрудничество, какво ще направите до лятото и трето. Как, каква ще, какво ще бъде бъдещето сътрудничество с либийските власти? и как смятате да спрете трафикантите на хора. Give... Така, все пак да имаме достатъчно време е, за отговори, господин Марконе най-вече. Искам само да ви, да ви спомена, че минал, миналият месец се срещнахме включително и с представители на Либийската брегова охрана. Госпожа Вержа ще ви го потвърди. И така запознахме се на подробно с нещата и разбрахме колко е сложно и колко задачата е не, неизмеримо голяма. А сега много ви моля, опитайте се да отговорите на тези въпроси. Мерси, благодаря, господин председател. Благодаря на Европейският парламент за това, че някои от вашите членове ни похвалиха за отличната работа. А сега ще взема думата като представител на Италия. Ние. Смятат ме, че е, е постигнат доста добър напредък по Дъблин, по а, и включително а, бе, беха предприятия действия, които всъщност а, така превръщат в дела принципите на Европейския съюз. Но сега, що се отнася до неправителствените организации? С всички имаме споразумения, а, които а, функционират. Необходимо е просто да се а, прилагат принципите и да има а, уважение за работата на другите. Италия не се зад за, за, задоволява да заявява своята солидарност и да дава къли. А от 2006 година ние работиме активно. И има много неща, за които знаеме е, от много отдавна, от 10 е, години вече Италия прави всичко възможно за стабилизирането на Либия и за насърчаване, развиване на една демократична култура в тази страна. Il governo riconosciuto dalle Nazioni Unite. Имаме споразумение с е, правителството което е признато от Обединените нации. Не става дума за някакви си хора, които е, са никои. И имаме споразумение за подпомагане на Либия и не само на Либия, и на други страни от Африка. През последните години много сме направили за економическия растеж, за под, подкрепяне човешките права, за подпомагане, стабилизиране на страната. Ние се водиме борба срещу а, трафикантите. 7-700 от тях са арестувани и ще бъдат съдени. Но не това е проблема в момента. Проблема е, че сигурност и зачитане на човешките права може да се постигне само ако има цялостна борба с трафика. Това се и опитваме да правиме сами и с помощта на другите. А, о, обучение на бреговата охрана. Обучаваме отряди на бреговата охрана, които са сформирани от президентския съвет на 6 ноември видях по телевизията предаване а, видях версията на CNN, но видях и а, либийската версия. И мисля, че е важно, е важно да се види какво ще решат съдебните власти, защото е започнато разследване. Също, същото въжи и за другите коментари, които бяха направени на тази тема. Аз вярвам, че действаме добре и е, съм горд с, с постигнатото от моята страна. Над 700 хиляди души са стъпили на италианския бряг и заедно с гърците. Е, няма друга, няма друга страна, която да е приела толкова хора, която да отваря своите пристанища на лодките и корабите на неправителствените организации. 700 хиляди души. И го казвам тук в Европейският парламент. И а, някой от сега тук някои говорят за какво, какво, се, какво се прави, с електричество се мъчели хора. Ма това са хора, които са гледали Джеймс Бонд. А, нека, нека да ми дадат доказателства. Това, кое е казано от Amnesty International е, не е вярно. А, в а, пресата се четат какви ли неща, но просто съм много разочарован, че говорите невярни неща. Никой не е бил върнат от Сицилия. Тук споменахте деф, диференцирани начини на връщане. Да, някои може, може би това се прилага на някои хора, които примерно тунизийци или други, които въобще не са искали убежище. И в заключение искам да кажа, че Италия е горда с това, което върши и е извършила. Работиме в тясно сътрудничество с французите и немците и всички онези, които са част от контактната група, създадена в Рим. И нашата цел е стабилизирането на Либия там да бъдат зачитани човешките права, както и включително в Алжир, Тунис и така нататък. Просто години наред ние като, като че ли загърбихме страните от Африка и специално от Северна Африка, а сега изведнъж се оказва, че пропаста е голяма и а, Италия работи, както казах, много с Либия, но също така ще продължиме и с други страни, като Тунис. Така че, моля ви, помогнете ни и задвижете някакси и механизмите на ОНЕ. Защото Ние не можем сами. Моята страна а, допринася за развитието на Обединените нации. Но в последно време получаваме само аб- абстрактни е, критики, а, а имаме нужда от солидарност. а, нямаме вече време. Но и имаше и въз, въпрос на господин Пити. Може ли все пак да отговорите набързо? Само за няколко минути, защото след това имаме изслушване. Само, само набързо, за, с няколко думи. Първо, извинявам се, че не разбраха някои от, искан, от е, въпросите, тъй като нямах превод в слушалките, така че съжалявам, че може би няма да отговоря на тези въпроси. Искам да уточна нещата. Многопад, многократно сме казвали. Европейският съюз не финансира центровете за задържане в Либия. Това са места, които са срам за нас. Те трябва да бъдат закрити и ние непрек... непрекъснато настояваме тези центрове да бъдат закрити и да се отворят така наречени отворени центрове. Ние не финансираме тези центрове. Ние даваме средства на Международната организация на миграцията и на Върховният комисарят на бежанците, за да подобрят условията за живот в тези центрове е, и да осигурят някакви медицински услуги, за да има по-добри е, хигиенни условия. И най- най-вече, за да могат да е, извадат а, мигрантите от а, тези центрове. Над хиляда души са били извадени или освободени от тези центрове от Върховния комисариат. Така че това са хиляда мънинки победи, които са постигнати с наша помощ. Но за сега либийските власти не щат да променят своите действия. А, ние и Върховния комисарят призоваваме за открити центрове. Знам, че и вие сте го направили. Междувременно обаче трябва да действаме, за да помогнем на лицата задържани в тези центрове. Същевременно отрядите на бреговата охрана, ливийската брегова охрана не са на ниво. Те не са професионално обучени. Затова нашата цел е да, да ги обучиме. И една голямата част от обучението е как да се държат с мигрантите, за да спазваме нормите на международното право. Благодаря ви. Нямаме много време. Господин Пикет, може би да опитате също много набързо да отговорите на въпросите, които ви бяха отправени ще бъде много кратък и много ясен. Абсолютно съм съгласен с казаното от вас. Що се отнася до центровете за е, задържани, господин Фиоли беше е абсолютно прав. На 12 е, септември е, беше в разговори с ливийското правителство бе казано, че трябва непременно да се затворят тези центрове. Колкото до финансирането на отворените центрове, те ще, ще, те ще имат за цел да спомогнат доброволните завръщания, те ще, те ще работят на този принцип и никакъв друг принцип няма да се прилага. Въобще няма да става дума за рефулмон, за отблъскване, а за доброволни завръщания. Какви са нашите приоритети? Приоритетите са да бъдат спасени човешки животи, да бъдат защитени е, мигрантите и да се създадат е, законни начини за мигриране към Европа за онези, които имат право на международна закрила. На второ място незаконните мигранти в Либи. 700 или 800 хиляди са те. така че ние сме е, в навечерие, навечерието на хуманитарна криза и е, страшно, най-страшното все още не се е случвало, но сътрудниче сме си с а, е, международно признатото правителство на Либия наистина има липса на контрол и капаци... липса на капацитет с... за справяне с положението. А, това, че работиме с правителството, не значи, че одобряваме нещата, които се случват в страната. И многократно настояваме на потъпкването на човешките права в нашите отношения с властията. Целта е да се стабилизира Либия. Позицията на върховния представител е да подкрепяме мирният процес, иницииран от ООН нов специален представител бе назначен през септември. Ние го подкрепяме всички негови действия, свързани с подготовка за избори, създаване на институционен капацитет, обучение – Задачата е много гол... тежка и голяма. И тази седмица Върховният представител ще срещне многократно либийската страна и други заинтересовани страни. Благодаря ви. Само бих искал да отбележа за участниците в дебата, той беше доста емоционален дебат, но бих искал да благодаря на всички колеги, взели участие в него. Не искам да ни бъдете погрешно, но мисля, че притесненията ни са много добре информирани притеснения. С госпожа Вержия посетихме Либия, първата охрана, много други колеги също са много добре осведомени. Много от нас са инвестирали много от времето и вниманието си на случващото се в Либия. Притесненията ни са напълно основателни. Така че държа да отбележа, че това не е еднократно събитие. Непрестанно обсъждаме темата, включително и миналата седмица, по време на седмицата на Африка, организирана под егидата на председателя на Европейския парламент. Затова има толкова много притеснения и много, толкова много емоции, но всички тези изказани е, емоции се основават на много добре осведомени мнения. Така че благодаря на всички ви, че присъствахте. Госпожо Вереше, искате да кажете нещо? Господин председател, тъй като имахте любезността да ме, споменете, да ме споменете на няколко пъти в коментарите си. Съм съгласна с вас, само че са едно уточнение. Либийската брегова охрана контролира само много малка част от либийското крайбрежие. И това ние го повториха нееднократно при посещението ни в Тунис. Основният въпрос е кой контролира всъщност територията на Либия. И нямаме отговор на този въпрос. Оставаме впечатлението, че непрестанно се опитвате да убедят нас и още повече общественото мнение, че водим някакви преговори с ливийското правителство и че имаме ясна представа какво се случва в Либия, но това по никакъв начин не отговаря на истината. I think we also got a very good idea of the complete... А, мисля, че се дадохме много ясна представя колко разпокъсана е Либия в момента, колко е сложно положението и всичко останало. Исках само да подчертая, че до тук няма да приключат разглеждането на тази тема от наша страна. Благодаря на колегите за участието, благодаря и на гостите ни за присъствието днес сред нас. Още веднъж ви благодаря. Ще продължим дебат. Благодаря и на представителят на Европейската комисия и на Европейската служба за външна за външна дейност. Извинете, благодаря и на председателството, че прояви дисциплина и че ни даде малко повече време. Um, ако искате да вземете участие в е, изслушването, моля ви останете където, поместете си веднага, започваме. Ако не, моля ви да напуснете залата възможно най-безшумно. Имаме съвместно изслушване с е, Комисията за правата на жените и равенството на половете и ще моля председателят на Комисията за правата на жените да се присъедини към мен. je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 Uh, colleagues, um, if everyone is ready, we can make a start. Колеги, ако всички сте готови, нека да започнем. Извинявам се за закъснението на всички колеги, които дойдоха специално за тази точка от дневния ред. If I may, um, just begin Ако всички сте готови, нека да започнем с няколко встъпителни думи за това изслушване. За мен е удоволствие че към че тази точка ще се председателства заедно с мен, председателят на комисията по хората на жените, госпожа Блинкавичуте. Както знаете, скъпи колеги, Това е съвместно разглеждане на проект от доклада, но аз го наричам изслушване. Всеки път, когато сме имали съвместно заседание с комисията по общините, до сега е било изслушване, извинявам се. Не съм сигурна дали всички ме слушате, но става дума, колеги, за Европейската заповед за защита. Както знаете, Директивата беше прията по инициатива на 12 държави членки през 2010 година. На 11 януари 2011 година директивата влезе в сила и държавите членки на Европейския съюз трябваше да са транспонирали разпоредбите на директивата в националното законодателство до 11 януари 2015 година. Доклад, който ще разгледаме днес, дава възможност на докладчикът на комисията Либе и на комисията ФЕМ да направят оценка на инструментът, който се основава на принципа на взаимно признаване, т.е. когато има издадена заповед за защита в едната държава членка, тя трябва да се прилага в останалите държави е, членки по същият начин. Днес ще слушаме с докладчите, които ще ни представят основните елементи на техният междинен ранен с доклад. Нашите докладчици е, са Сорая Пост и госпожа Хименес Бесерел. Всъщност най-напред ще дам думата, за, ще предам председателството на Вилия или не. много неравнопоставено ми се струва да продължа аз, но ще продължа и най-напред давам думата на Сурая Пост за 5 минути. След това на Тереза също за 5 минути. Сурая, 5 минути, моля. Thank you very much, Claude. Uh, yes. Благодаря, Клод. Има възможността да работя по доклада за изпълнението на директивата за Европейската заповед за защита. Ако тя работеше, можеше да спаси живота на лица, страдащи от насилие основаното на пола и друг форма лично насилие. Това е една от инициативите на Европейския съюз, която може да спаси стотици, десетки хиляди европейски живота. Но както стана ясно от работата ни с докладчика ми Тереса Хименес Бесерел, на практика е имало само 7 европейски заповеди за защита. Само 7 заповеди за защита са били издадени на европейско равнище до момента, което много ясно показва, че към момента нито Европейската комисия, нито държавите членки не са поели своята отговорност на сериозно. Държавните служители, които влизат в контакт с жертвите, не знаят, че съществува подобен международен инструмент за защита. Организацията за защита на жертвите не знаят съществуването на този инструмент жертвите обикновено въобще не са чували за тази възможност за защита на национално равнище и не са чували за възможността да се възползват от тази защита, издадена в, тяхната държава членка в други държави, членки на Европейския съюз. То защо в проекта доклада си излизаме с няколко страници от изисквания и стъпки, които би следвало незабавно да бъдат предприяти. Някои от тях са следните. Призваваме Европейската комисия и държавите членки да публикуват изчерпателен списък на всички власти, които носят отговор за този въпрос и за признаването на европейските заповеди за защита, както и списък на централните органи, отговарящи за сътрудничеството от другите държави и членки и да се улесни достъпът до защитените лица и съответните системи за защита до Европейската заповед за защита или ЕЗЗ. Също така насърчаваме за подход, имащ предвид разликите между половете и специфични мерки за нужна подкрепа при изискването на ЕЗС. Изискваме също така специфични мерки да се прилагат от държавите членки за е, жертви с фузионно уязвимо положение или жертви с увреждания. Искаме също така достъп до писмен и устен превод за лицата, искащи ЕЗЗ. Изискваме от Европейската комисия да определи адекватни и еднакви периоди от за време, в което трябва да се издаде ССС, за да не се поставя под въпрос защитата на жертвите и също така да инструктират компетентните органи да предоставят нужната информация на заявилите ЕЗЗ, докато се разглежда тяхната му опаса. Също така посъчаваме компетентните органи да засилят своята работа с НПО и с другите организации, за да могат да предоставят услуги, които защитат правата на човека, и а, да се предвидят съответните нужни обучения на всички слушатели, които имат пряка връзка с жертви, които могат да се възползват от ЕЗЗ и които отговарят за доброто изпълнение на, на мертика на разпоредбите на директивата, именно полицейските служби, съдебните власти и т.н. И също така призваме държавите членки да започнат дългосрочни кампании за подобряване на осведомеността и трансграничният характер на престъпленията, основаващи се на пола с участието на съответните НПО. Тъй като бях докладчик по досието от гледна точка на комисията Либе, се запитах какво точно са притесненията ни свързани с гарантирането на неприкосновеността на живот на отделни лица. Шокиран съм от факта, че в момента се съсредоточаваме само върху външните измерения на политиката на насилие срещу пола. Не можем да пренебрегнем факта, че насилието на общото на пола е част от ежедневието на почти всички ни. Достатъчно е да видите данните, които ни предоставя Агент на Европейския съюз за основните права, за да си дадете сметка, че много още ни очаква, за да може да гарантираме безопасно собствените си граждани от а, а, насилие, насилствено срещу личността. Според а, докладът на Агенцията на Европейския съюз за насилието срещу жените в Европейския съюз става ясно, че всяка трета жена в Европа е била жертва на сексуална или друга форма на физическо или друга форма на насилие насилие след нужда на 15 години, всяка пета жена е била жертва на натрапчиво преследване, а всяка втора жена е била форма на някаква друга форма на сексуално или психологическо насилие. И поредно от това беше кампанията Мито в социалните мрежи, която покаже колко разпространено явление сексуалният турмоз навсякъде в нашето общество, включително и в институциите, и тук в Европейския парламент. Ето защо ви моля за вашата подкрепа, за да, за да може въпроса за гарантирането на безопасността на отделните лица да се превърне в истински приоритет тук в Европейския съюз. Благодаря ви. А сега думата има Тереса Писарел. Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря на моята съдокладчица, госпожа Сорая Пост, за отличното сътрудничество, което беше много ползотворно. Работихме заедно за подобряване на ЕЗЗ, за да може да се превърне в инструмент за защита на всички жертви на престъпление. На всички жертви на престъпленията. Защото по принцип имаме чувство, че, това, че тази заповед е само жени, за жените, които са жертви на насилие. Да, вярно е, че много голямата част са жени които са жертви на насилие, но има всякакви жертви. Просто едно лице е заплашено, застрашено от друго. Включително и за жертви, които на жертви на престъпление и които искат да бъдат под закрилата на тази заповед от една, премествайки се от една страна в друга. По време на, испан... на испанското председателство бе създаден този инструмент. Тогава го създадахме с много желание и смятахме, че това е един много важен инструмент за защита. Много далеч от бюрократичните е, средства, от, от които жертвата е много далече. А, и от друга страна има възможност за жертвата, която премествайки се в друга страна, не познавайки а, тамошната система, тамошния език, а, да бъде закрил, зак, зак, закрилена. И по този начин просто е, е лесно в, първата в страната, на, в която живее, да получи заповед за закрила и която да бъде автоматично призната в друга страна. Но обаче давам, даваме, даваме си сметка, че не е постигната конвергенция на националните законодателства и е, инструмента, такъв какъвто е в момента, просто е един провел и не постигна своите цели. В различните държави членки има норми за защита и но за сега между европейските заповеди са само 7. Е, четири в Испания, две в Италия, но в Обединеното кралство. Седем. Седем, това е много малко, просто отчаиващо малка бройка. А то, това не значи, че инстру, инструмента не е необходим. Само миналата седмица в а, е, а, е, моята страна един а, германски гражданин а, уби своята жена, която отгоре на всичкото беше и бремена. Така че е, възможно е човек да загине и в чужда страна. Тази директива влезе в сила през 2011 година, а през 2015 година година влезе в сила регламента. След това започна да се извършва един преглед, но това са за сега резултатите. За това голяма част от информацията, която ние получихме, беше от е, Европейската служба за научни изследвания. А, и стана ясно, че, че инструментът е прекалено сложен и сложен за използване както от националните власти, така и от самата жертва. Също така има липса на обучение за националните власти, които отговарят за решаването на тези проблеми. Също време, но няма и координация между различните държави членки и няма и достатъчна осведоменост. Жертвите не разполагат с необходимия превод в другата държава членка. Така че трябва да се е, предостави необходимата информация на, на лицето. Също така Подчертахме, че като, като цяло няма компании за осведоменост в държавите членки, насочени към потенциалните е, жертви и това е опасно за тях. е, а, е, тъй като Европейската заповед, заповед а, къс, касае винаги граждани, които ще се местат е, от една държава в друга, в един момент всичките жертви ще бъдат е, изправени пред непозната система, непознат език и а в повечето държави членки няма и специални мерки, които да са насочени към лицата с специфични нужди. Националните закони на държавите членки за изпълнение на директивата са използвали различни формули – като в някои случаи дори са установени конкретни срокове. Координацията и комуникацията между компетентните органи и централните органи също са важни с оглед на защитата на жертвите. Изискваме да, да има събиране на данни, да има по-добра обработка на данни и комисията трябва да създаде една система за европейски регистр, в който да бъдат обединени данните. не приложението на директивата не, не, дава, не дава възможност да за взаимодействие между различните инструменти за защита на жертвите. И също така би било важно държавите държавите членки да обучат своите компетентни служители в това каква е целта на ЕЗЗ и как да подхождат към жертвите. Защото когато, когато нещо се из, е, обясни добре, то може да служи добре и правилното е, прилагане на и използване на, на, на, на тази заповед може да спаси хиляди животи. Благодаря госпожа Бесерил. Сега давам думата на всички тези, които искат да вземат думата, но много ви моля, бъдете кратки, не повече от две минути. Кой? Děkuji за слово, пани председател. Много ви благодаря, госпожо председател. Текстът на докладът е много качествен и благодаря и на двамата са докладчици с изготвянето му. По-голямата част от моите коментари по време на първата среща на кощите в сянка бяха отразени в ключната част на текста. Европейската заповед за защита е много важен правен инструмент и би следвало да се използва в територията на целият Европейски съюз. И за мен е много важно да гарантираме че държавите членки и Европейския съюз правят достатъчно реклама, ако мога така да кажа, на тази заповед жертвите на насилие трябва да имат лесен достъп до този инструмент. Отново приветствам проекта от доклада. А по отношение на проектоизмененията, ще се опитам да разгледам малко по-подробно някои отделни елементи, но като цяло смятам, че текстът е много добър. Още веднъж ще благодаря. Thank you. И аз ви благодаря. Думата има господин Уртасун. Благодаря ви. Най-накрая, най-напред бих, бих с аз благодаря на докладчиците за отличната им работа. Разглеждаме един много важен инструмент – но както каза и докладчик, притеснителен на факта, че влизането в сила през 2015 година само 7 европейски заповеди за защита са установени. Това е притеснително, тъй като насилието срещу жените продължава да е много често срещано явление. Явно, че има много сериозен проблем с изпълнението на директивата, така че ще спомня няколко елемента, които според мен трябва да бъдат поправени. Някои от тях са включени в доклада. Първо трябва да отбележа, че сме разочаровани, тъй като Европейската комисия все още не ни е представил своята доклад за изпълнението. Това е напълно неприемливо. Същото стана и по отношението на борбата с, с, за доклада изпълнение на директивата за борба с трафика на хора. Същото се случи и тогава а ние искахме от Обещата комисия да събере нужната информация да започне процедури за установяване на неизпълнение задължения срещу държавите членки. Те пък все още не са, дори не са спомен, набрали нужните данни от влизането в сила на директивата на сам. Така че смятам, че Европейската комисия наистина трябва да погледне малко по-сериозно на този инструмент. На второ място се поставя проблема за хармонизирането на равнището на защита в някои държави членки нещо, което също се упоменава в доклада. Така, например, в някои държави член... Така, например, дапчевото преследване не, не е престъпен състав в, в на всички държави членки, което очевидно поставя под риск жертвите и това е друг проблем, който трябва да разгледаме. Също така, ще подчертавам, че един от основните проблеми на ЕЗЗ е липсата на точна информация за съществуването на този инструмент сред жертвите. Затова смятам, че не е зле да проведем кампании за повишаване на осведомеността в рамките на държавите членки, за да подкрепим този инструмент. Също така приветстваме идеите за организиране на обучение на ЕЗС сред прилагащите органи и представителите на власти. Като цяло, както казаха и съдокладчиците, Европейския парламент трябва много ясно да изкаже своята позиция, именно това е много важен инструмент момент, но той не се използва достатъчно поради липса на воля страна на е, държавите и Европейската комисия да използват този инструмент да го направят наистина полезен и за това се надяваме да стане много ясно каква е позицията на Европейския парламент подкрепа на инструмента. Благодаря ви, думата му Крисбек. Много ви благодаря. И на двамата ни председатели. И аз на своя ред държа да подчертая отличното качество на доклада на двете колеги. Много изчерпателен документ, в който докладите, в който се споменават всички причини за провалът с употребата на този инструмент. Припомняме си, че имаме нужда от по-цялостна рамка свита на жертвите в Европейския съюз. също бях докладчик в Сянка по, по, по това време за инструмент за Европейската заповед за защита през 2010 година. Борихме се, за да имаме конкретен, полезен правен инструмент, логичен инструмент, който отвъд а, самата цел да се осигури нужната защита на жертвите, на често на жените, искахме да, да превърнем този инструмент в един символ на Европа, т.е. да гарантираме нужната последователност в съдебната защита на гражданите, когато те пътуват между отделните държави членки на Европейския съюз. Та според нас е точност същността на Европейския съюз. И спомням, че с а, много голям а, ентусиазъм а, приемането на този инструмент, напредък, който се по по постигна чрез защитата на жертвите и тъй нататък. Всичко това си го спомням, когато приехме инструмента и трябва да ви кажа, че лично аз съм отвратена, ужасена и всъщност тъжна от фактът, че към момента е имало само 7 заповеди за защита на европейско равнище не мога да повярвам. Вярно, е, че има много разлики в съдебните системи на държавите член, което обяснява до, от части този провал, както и недостатъчното равнище на сътрудничество между държавите членки. Се обръщам, за да погледна дали има представител на съвета тук. Отговорът не е тук в парламента. Тук всички сме съгласни, всички приветстваме е, нуждата на този текст, всички си даваме сметка колко е важен този инструмент за Европа такава, каквато искат да бъде гражданите, но едновременно с това знаем какви са предизвикателствата пред нас. Предлагаме възможно решение и два дни преди Международният ден на борбата срещу, на, с насилието срещу жените, всички държави членки е, се предъвква темата за това колко е неприемливо положението в редица държави членки и че трябва да се засилят усилията. Ами, много лесно си го казваме тук помежду си, но трябва конкретно този инструмент да започне да се е, използва от държавите членки. Неговата добавена стойност е неоспорима, но ако никой не използва този инструмент, за какво служи той изобщо? И най-вече за какво служим ние тук? За какво служим ние тук в европейските институции, ако в продължение на месеца обсъждаме създаването на инструмент, който в крайна сметка за нищо не служи? Това ми изказване, което беше по-скоро гневно, отколкото полезно, не предлага някакво конкретно решение, а и хората, които биха могли да помогнат за намирането на решение, ги няма тук. Но решението, пак казвам, не може да се намери тук в парламента. Тук всички сме съгласни колко е важен този инструмент. Крайно време е той наистина се превърне в реално решение на нуждата от защита на жертвите. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Аз сега ще дам думата на представителят на Европейската комисия, ако искат, разбира се. Много ви благодаря. Аз съм Каша Яницка от Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия. Не напред. Бих искала да благодаря на Европейския парламент за този отличен, изчерпателен доклад. Много сериозно гледаме на всички съображения, включени в него. Също така Напълно споделяме притесненията ви за недостатъчното използване на този важен инструмент. Също така бих искала да ви уверя, че за Европейската комисия правилното транспониране и прилагане на двата инструмента на директивата и на регламента са от ключово значение и това е основният приоритет. Относно директивата за ЕЗЗ, през последните няколко месеца много активно работехме за гарантиране на правилното транспониране на инструменти. Сега вече мога да ви заявя, че всички държави членки са транспонирали директивата. Тоест имаме пълна транспозиция пълно транспониране на разпоредбите на директивата на националното законодателство. И от този момент нататък вече можем да започнем изготвянето на доклада и ще изготвим доклад за прилагането на инструмента за това как жертвите и други лица в уязвимо положение могат да се възползват от Европейската заповед за защита всички държави членки. Ще представим този доклад през 2018 година. Също така гледаме много сериозно на всички политически съображения. В доклада ви свързани с подобряване на осведомеността за ЕЗЗ и за разпространяване на информацията за възможностите за защита на европейско равнище на жертвите. За това в Европейската комисия решихме да отделим специфично място на портала на е, Евроюст и на портала на евространицата на Генерална дирекция правосъдие, където се предоставят нужните данни, свързани с подаването на заявления за ЕЗЗ, които ще бъдат проведени на всички официални езици и лесно достъпни за всички, които се нуждаят от тази информация. Също вече разполагаме с тази информация за, за заповедите за защита по гражданско-правните въпроси. Сега трябва да направим същото относно заповедите за защита по наказателно-правни производства. Всеки път, когато националните експерти трябва да имат достъп с, до жертви, те трябва да бъдат осведомени. Така, например, предвидели сме една конференция на високо равнище за експертите, които се занимават с въпроса за правата на жертвите. Ще разгледаме този проблем, ще споделим резултатите от доклада на Европейския парламент ще обсъдим с държавите членки как може да гарантираме, че жертвите и други застрашени лица действително могат да се възползват напълно от този важен инструмент. Благодаря ви. Thank you. And now give the floor back to the co-rapporteurs, Ms. Post. Eh, eh, много ви благодаря. Ами, нямам много какво да добавя към казаното в началото. Проблемът е много сериозен. Факт е, че е имало само Седем европейски заповеди за защита, а пък паралелно с това са издадени 144 хиляди национални заповеди за защита и само 7 европейски заповеди за защита. Затова ви казвам, че има много сериозен проблем и искаме радикална промяна. Радвам се, че Европейската комисия най-накрая е събрала нужните данни преди няколко месеца нямах абсолютно никакви сведения на основа на което да се работи. Темата наистина е много важна и трябва да й се обърне нужното внимание. Говорим за много голям брой хора в рамките на Европейския съюз. Държа също така да благодаря на съдокладчицата ми, на докладчицата в Сянка и най-вече пак казвам на Тереса се трудно, ми сътрудничество. Благодаря на професора просто Думата има госпожа Химена Спесарева. Sí, muchísimas gracias. Благодаря много. Благодаря на съдокладчицата Сорая Пост. Бих искала само да благодаря още и на докладчиците в Сянка и на комисията, която ни предостави данни. Но на практика разполагахме с много малко данни. Струва ми се, че така наречения портал на жертвата ще бъде нещо много полезно. Очакваме наистина нещата да се подобрят. Създадахме тази инициатива с много надежда, с много ентусиазъм, но, но на практика се оказа, че всички а, брънки на веригата някакси не функционираха в а, съзвучие. И жертв, жертвата има проблем, защото а, жертвата е тази, която трябва да подаде жалба и е, да е, говори, но жертвата е тази, която се страхува, така че тя мълчи. И много често и жертвите се страхуват е, да пътуват, макар че да речем имат близки в други страни, но ги е страх да посетат друга, друга страна, която не е техната страна. Понякога те нямат познати там. За това трябва да има много повече помощ и подкрепа за жертвата и трябва да се предприемат всички мерки за подпомагането и защото жертвата много често се не намира в състояние на отчаяние. Просто не може не може седем, само седем европейски е, за заповеди за защита, както казах, една във Франция, една в Италия и четири в моята страна и една в Великобритания. Благодаря на Тереса и на Сора и на всички докладчици в Сянка. 7 декември е крайния срок за внасяне на изменения. Благодаря за сътрудничеството между комисиите ФЕМ и ЛИБЕ. Благодаря на всички колеги, които допринесоха за дебата днес. Благодаря ви. С това приключваме с тази точка от дневния ред. <laughs> <laughs> Thank you to all our colleagues from the FAM committee and to the chair. So, colleagues, Levy carries on uh, to point 12. We have a, a, a short... По 12 точка имаме представене на едно кратко проучване на Европейската мрежа, миграционна мрежа, мрежа за миграция. Е, една секунда колегите да си сменят местата на подиума. So, colleagues, we go straight to point 12, and this is um, a European migration network. И това е проучване на Европейската мрежа за миграция е, е върху незаконното е, наймане на е, граждани от трети страни в Европейския съюз. Е, Ще е, чуем е, е господин Джулиан Тангерман, той е научен работник и анализатор е, в е, е, германската център, национален център на Европейската миграционна мрежа. Той ще представи това проучване на мрежата като цяло. Темата е незаконното наемане на граждани от тези страни. В момента това е оспорен въпрос в е, темата, по-голямата тема миграция. И е интересно е да се види наистина е, какво е положението с е, незаконно пребиваващите и работещи мигранти така че е, този въпрос е, е свързан с статута на законните мигранти и възможностите им в Европейския съюз. Господин Тагерман, имате 10-15 минути до половин час. Благодаря ви за това, че сте тук и очакваме да чуем вашето представене. Добър ден, благодаря ви за е, уводните думи. Благодаря и на вас, членът на комисията, за това, че давате тази възможност на мрежата да ви представим констатациите на нашата е, проучване относно незаконното найемане на работещи в Европейския съюз. Аз е, казвам е, Танджерман, научен работник в този център в Германската федерално бюро за беженците. Аз съм член на Германското национално бюро. Е, тази мрежа включва 28 е, международни контакти в е, различни административни служби на държавите членки, университети и другаде и се координира дейността на тази мрежа от комисията. Това пред проучване всъщност черпи информация от работата на 23 национални центъра какви са резултатите от това проучване? Бяха публикувани в доклади в формата на мрежата и отразяват националните, националния принос. Сега няма да влизам подробности в националните законодателства. Ще дам една обща картина на положението на европейско равнище. Защо мрежата реши да работи по тази тема ето, за наемането на граждани от трети страни? Първо, на Европейския съюз се налага да наложи мерки за предотвратяване на законно наемане и съответните санкции е, въпреки това обаче проблемът си остава. Е, незаконното наймане на граждани е, намалява пристъпите, приходите в бюджета от данъци, изкривява конкуренцията, представлява нелоялна конкуренция. Борбата за, за заето с Европейския съюз включва и този момент борба с незаконната миграция и незаконно наемане на работа. Проучването, целта на проучването е да се анализират съществуващите мерки е, е, в държави членки, които се борят с незаконното, е, незаконната заетост и да се очертаят проблематични области, области като се изтъкнат и добри практики. Според проучването е, незаконната не заетост е вид заетост, която не, при която ня, не, са нарушени, е, е нарушено трудното законодателство. Е, и е, лицата, които са нети на такива места, не отговарят на условията за е, пребиваване в страната. Проучването разглежда и наймането на трети лица и дали те имат легален статут на пребиваващи и дали работят законно съобразно, легално на пазар на труда. Е, разглеждат и е, командировните работници. Е, всъщност, командировните работници и самонетите не са част от проучването. Е, значението на темата е много важно. Ето защо ние е, е, набелязваме мерки за предотвратяване на такова наемане, след това начините по които това може да стане, чрез проверки, инспекции и четвърто, трето санкции и четвърто резултата от всичко това за гражданите от тези страни. Ще ви иллюстрирам някои централни, така, основни констатации. Когато говорим за превентивни мерки, които държавите членки е, предприемат за да ограничат незаконната е, заетост, е, те са два вида тези мерки. Едните са насочени към възможните работодатели, една към работещите от трети страни Проведени са информационни кампании, насочени към двете групи и държавите членки докладват, че е, такава помощ е, чрез информация, чрез веб-сайтове е, се предоставя на двете групи. Е, второ, е, съответните за, за е, работодатели трябва да уведомяват съответните органи за наемането на такива лица някои граждани в някои среди са длъжни самите е, е, наемни работници да докладват за това, да обявят е, факта. Разбира се, Отговорите всъщност набелязаха няколко фактори за успех от страна на работодателите. Първо, задържащи задържащия ефект е опасността от санкции, ще говорим по-нататък и за тях. И второ, създаване на партньорства, е, официални и неофициални, е, между отделни органи и организации, които е, участват на национално равнище. От страна на работещите се казва, че какви са правата на, на работещите, е, предоставяне на информация, е, достъп до правни и посреднически услуги и други. Ако превенцията не успее, тогава е, се идентифицират определени случаи. Проучването се натъкна на следното. Снож, сложният процес на идентификация е организиран по различен начин в държавите членки повечето държави е, трудовите инспекторати е, се занимават с това. В някои случаи е, обаче някои други органи също, както в германския случай, това е митническата администрация. Е, проверките, инспек, инспектората е, обикновено отговарят е, за законовата заетост. В Финландия, например, каза, че имат звено, което конкретно се занимава с това. Проверките се планират според оценка на риска и е, са, имат за цел да първо да определят е, които е, са е, така е, склонни към подобен вид заетост, е, е, и е, това се, такива проверки се правят повече от нашите държави Е, Проверките са според националните критерии за планиране в, държав, в повече държави членки, като се отчитат е, големината на фирмата, дела на странни работници в нея и така нататък. повечето държавите членки е, са отделили е, така една, са е, открили една пряка връзка за сигнали от страна на гражданите за подобни случаи. Е, тук е темата за връзката между работодатели и недработници е, е важна. Документите за пребиваване се проверяват в някои държави членки. Е, Персонал, който извършва проверките обаче в държави членки е твърде е, е, малоброен. Такива са оплакванията. Разбира се, е, интересно е да се види каква е, какъв е обема на, на, този, на това явление. Няма достатъчно данни за целта, защото статистиката не е, е пълна и е, държави членки понякога използват различни е, методи за набиране на данни. Така че е, сравнимостта е проблем. Е, трето, и това е важно, поради скритото явление, скрития характер на явлението е, цялостния брой случаи никога не отразява действителното положение, свързано с е, е, законната декларираната заетост, а само практики и случаи, когато има правоприлагане. Това до голяма степен повлиява на статистиката. Данните са, изводите от тези данни са доста селективни, можем да теглим само предварителни изводи. Разпределението на идентифицирани случаи в държавите членки е доста неравномерно. Законно етите граждани трети страни са предимно между 25 и 35 години и заедостта, е, тяхното наемане става в малки и средни предприятия е, и в отрасли като туризма, е, ресторантьорството или строителството, където се изискват много високи квалификации. Отново, в случаите, които сме анализирали и ако работателите са, констатира се вина на работателите, те подлежат на санкции. Какви са те? В, на тази графика виждате броя на държави членки, които прилагат санкции за наемане на незаконно пребиваващи граждани трети страни или пък по наемането им на работа незаконно. Най-често държавите членки прилагат глоби, как се калкулират тези глоби и нивото на глобите е различно в държавите членки в зависимост от статута на работещия Другите санкции са затвор, е, конфискация на, на, на имущество, е, забрана за участие в е, публични договори, отнемане на разрешителни и други. Каква е? Сега проследяваме ефективността на санкциите. Картината е, най, е, е много пъстра. Е, някои държави членки, е, е, които прилагат финансови санкции, ефекта от тези е доста силен. В други, където мерките са доста меки, и риска да бъдат наложени е малък, ефекта е по-малък. Е, възпиращия ефект на санкциите обаче не зависи толкова от стрикността на санкциите, колкото, санкциите, колкото от действителното им прилагане и начина по който се прилагат. Е, държавите членки докладат и за проблеми. Няколко от тях е, изтъкват мониторинг, откриване и намиране на доказателствен материал за незаконно заетост. Това са четири държави членки и е, е, една държава членка, например, смята, че е, тези източници на проследяване са недостатъчни и директивата не, пред, не, не предвижда разправи относно обхвата на мониторинга. Сега, другите практики. Организирано, интегрирана и цялостна политика и правна рамка на национално равнище, както и ефективен механизъм за жалби и оплаквания е, което води до налагането на санкции е, срещу работодатели на практика. Накрая, накратко, какво може да се случи на граждани от трети страни, ако е, се установи, че са незаконно наети е, различни ефект, различни мерки, е, връщане, е, задържане, идентификация на, на жертви на трафик с хора или отнемане на работ на, на, на, на разрешително за пребиваване, загуба на права за право на пребиваване. Няколко конкретни случаи са описани в проучването е, различни сценарии и е, виждаме, че в зависимост от е, държавата член, когато се намира на лице, резултата може да е различен. Но проучването, проучванията сочат, че в повечето от случаите, според законодателството на държавите членки, граждани на трета страна е, може да получи решение за връщане. В 20 държави е, членки участвали в анкетата. Това е възможно. Най-малко практик... Е, вероятно е да получат властите да, да толерират това и да получи, лицето да получи разрешение за престой и работа. В случаите има такъв сценарий. Сега има възможност да се иска компенсация за неплатени данъци и заплащане. 13 Директивата за работодателите също допуска възможност за е, жалба срещу работодателите, но някои граждански общества докладват, че на практика това рядко се случва, защото е, грешните тети трети не желаят да съдействат на органите от страх, че може да се обърнат нещата срещу тях. Е, освен това, поради трудността да докажат е, своята заетостта си покрай тайния начин, по който са наети, това не е документирано. Трето, езикът играе роля, тъй като пречи на достатъчната информираност Въпросът за получаване информация за правата има отрешаващо значение за граждани от трети среди, за да ги поискат, да ги претендират за тях. 12 държави членки казват, че изпълняват това задължение, проистичащо от член 6 е, на директивата, да информират е, граждани от трети страни преди да ги върнат. Информация за заетостта или трудовите им права по време на заетостта също е отрешаващо значение за гражданите от трети страни, за да могат те да се възползват механизма за е, е, жалби и да е, се е, противопоставят на работодателите си. Е, тук вече проучването сочи няколко добри е, примера, добри практики в това отношение, в които почти цялата е, информация или консултациите, които се предлагат от различни служби, всъщност са по линия на профсъюзите. Заключение. Проучването, резултатите от проучването повтарят това, което Европейската документ от е, вече е показал. Е, тук проучването е, маркира различни сфери на действие. Първо, ефективен достъп до механизмите за оплаквания и жалби и информация за правата. Второ, да се подобри броя на идентифицирани случаи, да се откриват повече случаи. Е, някои държави членки твърдят, че това е, се обяснява с повече или по-малко ресурс, персонал и така нататък, но зависи от качеството на данните. Трето, действителното прилагане на санкции е от решаващо значение, за да имат те възпиращ ефект налагане на санкции на практика е, може да бъде решаваща стъпка към е, намаляване е, на незаконната заетост. Но трябва да имаме предвид, че държавите членки не са безучастни в това отношение. В периода на приключване на проучването края на 16-та, 18 държави членки вече бяха в процес на приемане на ново законодателство по темата. С това ще приключа. Надявам се, че съм ви дал поне така бегъл поглед върху темата чрез това проучване и с удоволствие очаквам да започнем дискусия с вас по въпросите. Председателя, благодаря. Имаме само едно заявка за изказване. Първо, благодаря ви много за а, презентацията. Бихте ли ни казали а, няколко думи за происхода, националността на, на гражданите от ЕТСНИ, които са наемани а, незаконно и в кои отрасли предимно? става това? Какви са типичните отрасли, в които се наемат незаконно граждани от тези страни? Това ни занимава. В моята страна, например, етническите ресторанти са такива места мисля, че аз получих от вас отговори на въпросите, които имах, но понеже става дума за два а, да, типа, тези, които са дошли като беженци и а, е, на които е отказан а, на обежище и те просто остават, и други, които идват от други страни, които никога не са искали разрешително за, за а, пребиваване. Т.е. Два, две групи са е, възможно найтите. Правите ли е, разлика между тях е, и в е, различните си как стоят нещата? Например, в Швеция много от недокументираните е, е, хора е, са хора, които са получили отказ за убежище, но остават. Е, дори властите се опитват да им платят, за да се приберат, да се върнат, те предпочитат да останат и положението е много трудно е, с е, такъв вид хора с, е, в Швеция, особено през зимата. Но има и много хора, които идват от е, страни, е, за които, кои, които нямат право на обежище. Те идват, е, остават и никой не знаят колко са и колко дълго стоят. Та се питам дали е, имате някаква статистика. Е, този смисъл? И после, какви гаранции имаме срещу недекларирани е, пребиваващи, които е, да, да получат, е, да се радват на, на, на, да се ползват от правата си? Е, не само право на труд, но и други. Катерина. Благодаря. Искам да благодаря на господин Тангеман за интересната презентация. Аз съм италиан. И и тъв, не сме работили по този въпрос, но също времено у нас и прокуратурата, и съдебните власти направах много за да намалят дела на експлуатираните нелегални или незаконни работещи от третия свят и които се експлуатират от престъпни организации. Имате ли информация за други страни, а, престъпни организации да организират този вид труд и да тя да е в ръцете им, той да е в ръцете им. И какви са инициативите, които се предприемат срещу това? Защото в, моя, в а, моята страна има подобни инициативи, някак а, вече има повече осведоменост на обществеността потребителите искат да знаят откъде идват продуктите, кой ги е създал. И не само от гледна точка на здравето си, т.е. да знаят дали става дума за биопродукти или не, но и ететическа гледна точка да знаят е, как са произведени тези продукти. Сега трудно е много, много често трудно, е трудно да се открие експлоатацията, защото тези престъпни организации имат много ресурси. Но какви са ам, мерките, какви, как, за борба с този вид труд и има ли асоциации, които да подкрепят, да помагат на тези трудещи се? Джин Ламбърт. Благодаря. Е, изпуснах първата част, може би. Е, там са дадени отговорите, които исках да получа, но искам да наблегна на типичните отрасли. Доколкото си спомням, законодателството наблягаше на отделни отрасли, които се нуждаят от повече а, инспекция на труда. Дали а, просто правейки проверки или обръщайки внимание на дадени отрасли, държавите членки са придобили по-цялостна картина за нещата. И в много държави членки е, има още много какво да се направи, включително и в моята. Що се отнася до ресурсите? Когато опитаме държавите членки какви, е, с какви ресурси разполагат а, е, а, е, трудовите инспекторати, се оказва, че много малко средства се насочват към там. Има оплаквания от положението, но на практика не се отделят необходимите ресурси за решаване на проблема. И... По принцип, ако на служителите не се доплаща, държавата членка би трябвало да изплати на работещия това, което му се дължи и след това да си търси парите от работодателя. В някои държави членки това се прави, но в други не. И още нещо – данните, с които разполагат държавите членки или които съхраняват отраслите, размера на предприятията, насочеността, броя на трудещи се, които са наети по този начин, разпределение по пол, и на последно място, има ли държави членки, където трети страни могат да заведат дело или да имат възможност да станат страна по известни процедури. Колко са тези страни? Има ли такива? господин Лабратон, искам да благодаря на господин Тангерман. Много е интересна тема, тъй като става дума за незаконни работещи от а, страни, които не са а, от Европейския съюз. Така че този, този път не се занимаваме с командированите и незаконните командировани. Тук става дума за работата, работодатели, които експлуатират човешката, човешкото нещастие и трябва да се борим срещу това. И вие казвате, че в някои държави членки се вземат а, а, мерки, но и а, незаконните трудещи се също трябва да бъдат санкционирани, когато се заемат с незаконна работа, защото трябва да се бориме с незаконната заетост във всичките и видове. За съжаление казвате, че въпреки добрите намерения не е сигурно, че ще постигнем чувствителни резултати, защото в много страни трудовите инспекторати не разполагат с необходимите ресурси. Е, мисля, че тук Европейския съюз трябва да поеме своята отговорност. Първо, Шенген, който отвори националните граници, улеснява присъствието на тези е, чужденци и това е заплаха за някои държави членки. Второ, Европейският е, съюз е, прилага политика на бюджетна дисциплина, оттам има намаляване на административните разноски и оттам намаляване на средствата, насочени към трудовите инспекторати. И сега днес не трябва да плачеме за решения, които сами сме взели. И трето, това е въпрос, който ви задавам. Няма ли лобита които седат зад тези практики, защото печелят от това, защото много добре знаем, че за работодателите незаконните работници струват по-малко, отколкото законните, така че може би има лоби на многонационални предприятия, които спомогнаха за а, състоянието на нещата днес. Господин Тангерман. Uh, uh, Благодаря много за зададените въпроси. Ще отговоря последователно. Първо, отрасли и националност. Разполагаме с данни за някои държави членки, но не всички имат дезагрегирани данни. Сега не мога. Мога да спомена две държави членки, които да, да предоставиха такива данни. Колкото до отраслите, най-честно става дума за строителство, туризъм, ресторантьорство. По втория въпрос разликите, разликата между беженците, които не са получили статут, т.е. желащите да получат статут на бежанци, които не са го получили и другите, които са незаконни емигранти. с немският колега, с който работихме, не се опитахме да видиме какви са а, разликите, но не разполагаме с достатъчно данни, въпреки че имаше много а, писано по медиите по тези въпроси. А, с, с, директ директивата а, за санкциите предвижда съответни механизми за обжалване, които са различни в различните държави членки. В Белгия, в съответните трудови инспекторати – хората могат да отидат да се оплакат, като има гаранция, че няма да бъдат преследвани, т.е. те могат да внесат жалба срещу работодател. Много работа се върши от неправителствени организации, синдикатите в Швеция, в Австрия където а, има просто места, а, помещения, където могат да отидат съответните трудещи се и където да получат подкрепа или да внесат жалба. Колкото до престъпните групировки и тяхната активност, не сме наблягали специфично на този аспект, от Испания обаче по... получихме така сведения, че все повече и повече престъпни групировки участват в организирането на този вид труд. Колкото до сведоместността, не разполагаме с данни за проведени кампании, но това би могло да бъде едно поле за действие при всички случаи. Имаше и въпроси, свързани с това дали трет, трети страни могат да помогнат и да станат страна по производство. Това се предвижда в директивата и в някои държави членки подобни действия са възможни. Now on the question of uh, how the, the targeting uh, а, а, целевите мерки по отрасли. Не сме разглеждали ефективността на проведените проверки. но това не беше обекта на нашите изследване, така че не мога да ви дам задоволителен отговор Колкото до ресурсите, получихме а, отговори от някои държави членки с потвърждение, че ресурсите са недостатъчни. Но и това не е обект на изследването. Така че разполагаме с само частични отговори, колкото до а, агрегираните и дезагрегирани данни, съхранени от държавите членки по пол и по други, да, някои държави членки разполагат с такива данни, а други не. Европейската е, комисия работи с държавите членки с цел усъвършенстване на начина на отчитане и на докладване. Е, и колкото по е, по-добри и по-стройни са системите на инспекция, толкова по-добри са и по-използваеми са и данните. То е някак си взаимосвързано. И послед, последния въпрос относно санкциите спрямо самите трудещи се, както казах, в законодателството на някои държави членки се, се предвиждат санкции но е възможно, е, е необходимо да има условия за тези хора да могат да предприемат е, е, действия, да се знае доколко те разполагат с информация, необходимата информация в момента, в който а, постъпват на, на работа защото всеки може да действа, ако разполага с необходимата информация, така че е необходимо да се предостави тази информация и в някои държави членки има така, такава задължение техните права се и задължения биват обяснени в първото съприкосновение с административните власти. И по последния въпрос, това не е обект на изследването и не разполагаме с необходимата информация much, Mr. Tangerman. Thank you for your presentation. Благодаря, господин Тангерман, за тази а, презентация. Ваша информацията, която ни предоставихте, ще ни помогне много да продължиме нашата работа. Благодаря ви. А сега And colleagues, we have one more um, item before we... Имаме още една точка. Точка 13. Относно напредъка по Евродак. Но докладчиците ги няма още see if somebody could give me an update on Okay, so we're waiting for... Uh, nobody's interested, it's fine. Май никой не се вълнува. She's coming I understand that Mrs. McAvey will be here. Разбирам, че госпожа Мукове ще пристигне след две минути. mm така че това огромно, тази е огромен период от време е на ваше разположение. Използвайте го по свое осмотрение. You know. say two minutes? Okay, I'm reliably informed she'll, uh, Mrs. McAvey will be... Надежда е информира, че госпожа Мукове ще пристигна след две минути и ще ни каже как вървят тристранните срещи по Евротак. След което ще гласуваме. Знам, че някои колеги са дошли специално за гласуването. Нека да се опитаме да приключим с тези две точки от дневния възможно най-бързо. Благодаря ви. Две минути почивка.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 au Conseil et à la Commission. Non, non, je ne crois pas. Where are we? 17 So, colleagues, um, we're going to resume on. Колеги, продължаваме с точка 13 от дневния ред. Виждам, че докладчик пристигна, както и докладчите в сянка. Само трябва да внимаваме с времето, защото гласуването е предвидено за 17 часа и 45 минути. В края на работния ден знам, че някои колеги са дошли специално за гласуването и затова не бива да го отлагаме. Нека съвсем накратко да чуем доклада на докладчика на досието за Евродак. Става въпрос за предскачането на регламента за Евродак, докладчика е госпожа Маковей. Тя ще ни каже как текат тристранните преговори. В момента разбирам, че току-що е имало среща. Както знаят колегите, това досие е част от а, пакетът за реформа на Европейската система за убежище, която включва общо 8 законодателни досиета. Ако не се лъжа, е имало три, три странни срещи до момента, включително днешната, по време на естонското председателство и ако не се лъжа, са проведени още две тристранни срещи до края на Селското председателство. Но госпожа Макове, ще ни каже малко повече. Но съвсем накратко, защото ще гласуваме 17.45. Госпожо Маковей, съвсем накратко, моля ви. okay, okay, okay. Колко време е да спорам? 5 минути. Добре, благодаря ви. Както вече казахте, проведени бяха три тристранни срещи за преговори. Едната беше планирана за утре, но за съжаление ще трябва да бъде отложена за едната седмица. Успяхме да постигнем временно съгласие по няколко важни теми, след които ще спомена възможността компетентните органи на държавите членки и Европол да искат сравняване на данни от Евродок въз основа на цифро, на буквоцифроидни или други данни за установяване с на някои лице. Както знаем, в настоящият регламент достъп, има достъп за Европол до Евродак, но на практика по оперативни причини Европол на практика нямаше достъп до данните в Евродак. Има още един елемент свързан с периодата за съхранение на данните и възможност за проверка на личните данни на граждани на трети страни. Въпреки това зависи от националните законодатели. Тази мярка трябва да се използва по принцип при а, случай на крайна нужда и то а, при спазване на основните права на човека. Постигнахме напредък и за защита на малолетните и непълнолетните първоначално, но върховният интерес на детето не беше включен и настоявахме на това. Това е много важно за Европейския парламент, както знаете. И в момента обсъждаме как може да бъде принудено дадено лице в случай на нужна ръка принудим лице да му бъдат снети биометричните данни, когато то отказва. Почти постигнахме споразумение за периода за съхранение на данни на лицата подали молба за убежище. Позицията на Либи беше 5 години, съвета и комисията предлагаха 10 години, настоящият период е проведен в регламента за Евротак, но намерихме компромис – с съгласието на всички политически групи тук в Европейския парламент. Все още очакваме от съвета да излезе с ясна позиция, т.е. от Естонското председателство да излезе с ясна позиция от името на съвета по някои елементи. В заключение струва мисля, че преговорите вървят в правилната насока. И много високо ценя волята за добро сътрудничество, от естонското председателство. Надявам се, че ще успеем да приключим преговорите по време на естонското председателство. Надявам се, че ще намерим някакво споразумение наистина, защото, това, че казах, се очакват още две-три странни срещи през месец декември. Надявам се, че бях достатъчно лаконична. Благодаря ви. Да, аз много ви благодаря, госпожо Маковей. Някой докладчица в сянка иска да вземе думата? vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, vielen Dank, Claude. Ähm, wir haben äh, nicht sehr viel Zeit und in der... Нямаме много време и всъщност докладчицата е, каза, че е, по един или друг въпрос сме е, напреднали е, в естонското председателство. Е, с естонското председателство и комисията много конструктивно сме обсъждали всичко, това е така, но има един важен въпрос е, всъщност и колегите го споменаха, по който има ясно единение, единство, единодушие, че в бъдеще Европол не трябва е, чрез е, е, Холандия да прави съпоставката на данните. Това е един важен пункт. Друго, не зная дали до края на председателството ще беше бъде решен този въпрос, но, например, свалянето на минималната възрастова граница при вземане на пръстови отпечатъци за малолетни и непълнолетни е, това е, е, изказа се мнение против насилственото, принудителното вземане на отпечатъци от непълнолетни. Е, тези въпроси трябва да бъдат обсъдени допълнително и е, според мен, е, честно казано, е, е, такава е една ситуация, когато сме преди... Е, друг въпрос, пред който се доближаваме до едно едино мнение, това е срока за съхраняване на данни. Други комисии държат на 5 години от комисията и, и съвета, обаче настояват за 10 години. И препратката към регламента, правилото от Дъблин, е, за мен е доста интересно. Е, това е интересно в контекста на преработката на е, регламента от Дъблин. Това са неща, които трябва допълнително да обсъдим. Иначе, иначе предстоящите тристранни преговори очаквам с напрежение, с, така, с нетърпение. Благодаря, Силви и Иван. Благодаря на господин Маковей за доклада и очевидно е, че има още работа. Почертахте, че ще има поне още две тристранни срещи. Много ясно стана това. Много ви благодаря. Всички си даваме сметка, че ни чакат още предизвикателства за разрешаване тук. Благодаря ви, че поне успяхте да споделите това с нас в краткото време, с което разполагахме. До тук ще спрем с дискусията, тъй като ще гласуваме след около 4 минути. Още веднъж много ви благодаря. Даваме си сметка, че още предизвикателства стоят пред нас. Благодаря ви, госпожо Макове, и за това, че отоснихте, че остават още две-три странни срещи. Колеги, ще гласуваме след 4 минути.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

Colleagues, uh, we're ready for the vote. Колеги, готови ли сме за гласуването? Нека само да уточним, че може би ще се че гласуването ще бъде кратко, но ще бъде доста сложно, тъй като няма компромисни изменения, така че няма да е лесно гласуване. Моля ви да, много да внимавате. Доста непредвидим ще, ще бъде това гласуване, затова ще е, се движа малко по-бавно по списъка за гласуване. Всички внимавате ли? Добре. Um, with another quirk. Почваме първо с едно основно изменение. Нека първо да кажем за какво изобщо ще гласуваме. Може да помогне. Става въпрос за подготовката на позицията на Европейския парламент за многодишна финансова рамка след 2020 година. Докладчик е Моника Макова. И госпожо Макова, искате ли нещо така? Ще преди започнем с гласуването. Благодаря ви. Бих искала само да благодаря за отличното сътрудничество. Всъщност за сътрудничеството не винаги беше чак толкова позволено за всички, но все пак бих искала да благодаря на колегите и се надявам да успеем да излезем с едно добре балансирано становище за, за МФР след 2020 година. Благодаря ви. Започваме с едно устно изменение, което малко неочаквано е някъде по средата на гласуването. Така ще ви го представя още сега, за да няма непредвидими си ситуа... ситуации. Той идва от НП, така че ще помоля Роберто Мецо... Роберта Мецола съвсем набързо да ни представи основното изменение по параграф 7. Благодаря, Клод. За да стане ясно какво искаме да кажем, когато споменаваме член 7. Искаме да сме по-близо до е, редакцията на договора и че последния начин. Призовава Европейската комисия да се позове на член 7 на договора за функционирането на Европейския съюз в случай на очевиден риск за сериозно нарушаване от страна на държавите членки и на върховността на закона и призовава съвета да поеме своята отговорност от това отношение. Добре, колеги, всички ли слушахте? Има ли някакви възражения? Няма възражения. Прекрасно. Ево, Жули, имате процедурен въпрос? Съжалявам, но не си нося карта за гласуване, така че ще се наложи да борите гласа ми с дигане на ръка. Добре, можеш ли да показваш плюс или минус с дигането на ръка? Е, коле някой от служителите ще бори гласа ти. Добре, ще останали с с, с картите за гласуване. Добре, защото ще бъде доста сложно гласуването. Добре, пристъпваме към него. Извинение първо. Част първа. Моля, гласувайте. Okay, someone else has a problem with the card. Take your... Някой друг явно има проблем с карта за гласуване. Спокойно имаме време. Гласуването все е още е отворено. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение първо, част втора. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение четвърто, част втора. Моля гласувайте. Изнен четвърто, втора част. Внимавайте, доста е сложно гласуването. Гласуваме изменение четвърто, втора част, край на гласуването. Съжалявам, гласуването приключи и се приема. Не се притеснявайте, нямаше промена в резултата, беше доста голямо мнозинството, но нека малко по-бавно да действаме. Не ми се сърдете, доста е сложно гласуването. Всички ли са съгласни? Всичко наред ли е НП? Добре, чудесно. Изменение второ, моля гласувайте. Everything okay with the S&D? Всичко наред ли е при социалисти и демократите? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение трето. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение четвърто, първа част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение пето. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с изменение 8, част 1. Моля гласувайте. Отхвърля се. Изменение 8, втора част. Моля гласувайте. The vote is closed. Край. That's carried. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Amendment 10. Vote is open. Изменение 10. Моля гласувайте. Vote is closed. And that's rejected. Отхвърля се. Изменение 11 част първа. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. При... Приема се. Изменение 11, е, втора част. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 12. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 11, част 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 14, е, част първо, моля гласувайте. Vote is closed. And that's carried. Amendment 13. Изменение 13, моля гласувайте. Vote is closed. That's carried. Приема се изменение 15, моля гласувайте. Vote is closed. That's rejected. Отхвърля се. Amendment 16, part 1. Vote is open. Изменение 16, първа част, моля гласувайте, прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 16, част 2, моля гласувайте. Vote is closed. That's carried. Прекратете гласуването. Приема се изменение 17. Изменение 17 без последното изречение. Моля, прекратете гласуването. Приема се. Изменение 17. Последното изречение. Моля, гласувайте. Vote is closed. And that's carried приема се. Изменение 18. Прекратете гласуването. And that's rejected. Amendment 19. Vote is open. Изменение 19. Прекратете гласуването. Отхвърля се изменение 20. Моля гласувайте. Vote is closed. Отхвърля се. Изменение 21. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 23. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 24. Първа част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Carried. 24, part 2. Изменение 24, втора част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 25. Моля гласувайте. Closed. Rejected. Amendment 26. Vote is open. Изменение 26, моля го словите. Close. Carried. Amendment 27. Vote is open. 27, моля го словите. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 28, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 29, моля гласувайте. Closed. Reject. Отхвърля се. Изменение 30, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 31, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 32. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 33. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 34. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 35. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 36. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 37. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 38. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 39. Моля гласувайте. Не, извинете. След изменение 38 преминаваме на изменение 41. Моля гласувайте. Изменение 41, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 43, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 44-45, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приемат се. Да, извинете, отхвърлят се. Изменение 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 48. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 51. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 52. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 53. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме текста с направените изменения. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 40 гласа за, 7 гласа против, въздържали се няма. Поздравление за докладчика. Моля ви, благодаря ви, колеги. С това приключва гласуването, приключва и заседанието. Много благодаря, приятна вечер.